микрофоните до мен не работят. Um, Добър ден на всички. Мисля, че имаме някои микрофони, които не работят. Справяме се, така или иначе. Имаме точка за приемане на дневния ред. Приемам, че всички приемат дневния ред. Следващата точка, първата по същество, моя доклад оповестяване на нефинансова информация, информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи. Ще си дам думата, за да обясня какво се крие в моя доклад. Искам да напомня на колегите, че координаторите ме помолиха да изготвя този доклад, тъй като аз имам опит с отчитането по държави. Те ми дадоха и карт бланш да бъда максимално категорична, така че се надявам, че възоснова на този консенсус ще ми помогнете и когато дойде време за внасяне на изменения, за да запълним всички пропуски или пък да предложим нови идеи. Комисията изготви това предложение в странно време, защото след като то се появи, директивата за счетоводството 12-13 се появи и тя отменя директивите от 78 и 83 година, а възоснова на тях се появи предложението на комисията и така се оказа, че трябва да изменяме нещо, което вече не съществува. Ето защо внесохме технически промени, за да променим нещо, което вече съществува, именно директивата от 2013 година за счетоводните стандарти. И ето защо избегнахме дебатите по теми, които вече просто не съществуват. Естествено, не искахме да нарушаваме равновесието, но май ще трябва да направим нещо подобно. Заповядайте. Идеята на комисията беше да се уточни каква информация европейските дружества трябва да предоставят като информация свързана с заетите, с социалната дейност, с зачитането на човешките права, с борбата с корупцията. Дружествата трябва да имат политики във всички тези области и ако нямат такива, те трябва да обяснят защо нямат такива политики. Има три основни елемента в моя доклад. На първо място отчитането по държави, отчитането на агресивното данъчно планиране и даването на на дължима грижа. След като приключи работата по директивата и се появиха заключенията на съвета от май, се взе решение да се разшири това отчитане по държави. Не съм сигурна дали това беше идеята на съвета, но така или иначе те направиха това и ние трябва да продължим по този начин. Общо взето, прехвърлям идеята, че в директивата за капиталовите изисквания 4 една разпоредба в директивата включваме разпоредба за това, че ако отчитането по държави е, носи щети, то няма да бъде публично, а ще се свежда само до информация за данъчните власти. Попитах е, секретарията относно правното основание. Може би ще трябва да направим правим а, разпоредби, които да казват, че трябва да има отчитане и пред други власти, не само пред данъчните, за да отчетем и текста на член 114. Готова съм да чуя вашите идеи, дали може да се процедира по някакъв друг начин. Знам, че някои от вас имат такива идеи, готова съм да ги приема. Какво направих? Промених глава 10 от директивата от 2013 година. Определяме отчитането по държави за първи път, тъй като нямаше нещо подобно. Има възможност да се включи отчитането за корпоративното управление – Включила съм нещо подобно, тъй като искам информацията да бъде обект на аудит. Ако това се включи в годишния отчет, обаче той ще бъде пренатворен, но това е мястото, където е, можем да имаме аудит. И тук съм готова да чуя какво ще кажат колегите. Би следвало да има някаква гаранция, че ще има синхрон с финансовите отчети. Какво включвам на второ място? Доклада за особената отговорност. Това не е хоризонтален въпрос. Той е свързан с финансовите институции. Тъй като финансовата система доминира в рамките на економиката, тук имаме прилики с позицията на едно доминиращо дружество и съответно трябва да се предприемат е, съответните мерки. Аз съм включила това понятие duty of care в е, доклада и е, съответно казвам, че трябва да има доклад за особена отговорност, в който да се включва информация за персонала, да има мерки за подобряване на корпоративното поведение и така нататък. Включила съм изискване за оповестяване на данъчното планиране в рамките на дружествата, като идеята тук е да има пропорционалност по отношение на агресивните методи за намаляване на данъците, които се използват от много е, компании. Знаете, че те е, получават, например, е, консултантски услуги от външни консултанти. Така откликвам на онова, което се каза в рамките на, на Г8, в рамките на комисията. Знаете, че се говори постоянно за опити за справяне с неплащането на данъци. Мисля, че държавите членки трябва да използват общи правила за борба с избягването на плащането на данъци. Извън Съюза вече има въвеждане на подобни практики в САЩ, Хонг Конг, Канада, Австралия, Южна Африка – в Великобритания съвсем наскоро се въведе нещо подобно, така че мисля, че можем да приложим нещо подобно. Има и други промени, които засягат приложното поле. Погледнах кои дружества се покриват в директивата. В момента се казва, че става въпрос за европейско дружество, което има повече от 500 служители и е, чието нетен оборот е 40 милиона. Всички е, тези е, компании, които отговарят на, на изискванията за годишен оборот, е, трябва да дават информация. Тези компании, както и някои други, могат да имат сериозно въздействие в страните, в които действат. Що се отнася до отчетността, Due diligence, харесва ми подхода на комисията. Компаниите трябва да казват какво правят в това отношение. Ако погледнем скандала с конското месо или пък онова, което се случи в фабриката в Бангладеш, можем да кажем, че е необходимо по веригата на доставки да се дава информация за това как какъв контрол се извършва. По отношение на насоките, големите европейски компании могат да ги използват, за да дават информация за нефинансовото повестяване на информация. Мисля, че насоките следва да бъдат обаче признати от всички заинтересовани страни. Както вече казах, готова съм да чуя вашето мнение. Извинявам се за всички изменения с толкова технически характер. Предлагам да ги включим в един голям гигантски компромис, за да не гласуваме по всички тези изменения. Ако комисията сметне, че не сме се справили както трябва, ние можем да процедираме по различен начин, но следва да обсъдим какво да правим. Това е съдържанието на моя доклад и сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо Жан Пол. Allez, celui-là. Celui-là fonctionne. Bien, merci, madame la Благодаря, госпожо председател. Няма да бъда твърде дълъг. Знам, че графикът ни е натоварен и като виждам колко желащи за изказване има, ще бъда максимално кратък. Трябва да кажа, че в основни линии аз съм съгласен с вас, нямам възражения притесняваме съгласуваността с това, което вече бяхме казали. Хубаво е да се регламентира всичко, хубаво е да има ред, но това не бива да бъде в ущърпа на конкурентоспособността. Нека изискванията да бъдат а, такива, че да са необходими. Хубаво е да има изисквания, но да не спъваме дейността. Днес в Европа констатираме, че даваме все повече правомощия на организации като надзор, без да им предоставяме технически, финансови възможности да си вършат работата. Мисля, че не бива да задушаваме бизнеса с непрекъснати норми, не бива да отежняваме демокрация, да, не бива да отежняваме бюрокрацията, защото тогава се забравя основното. Що се отнася до фискалния въпрос, се връщам на един въпрос, на който много държа. Тогава, когато има а, укриване на данъците, вината е на държавата. Вината не е на гражданите. А, Държавата е тази, която трябва да направи така, че да затвори вратичките. Това не е толкова сложно. Ако искаме да има ред, администрацията е тази, която трябва да направи така, че данъчното законодателство да бъде по-разбираемо и по-лесно за контролиране. Това е, което имам да кажа. Това са общи коментари, но иначе съм съгласен с вас. Благодаря. сега от името на социалисти и демократите Марлин Мици. Out, Дали техниците могат да ни помогнат? но има проблем с микрофоните. Почти няма работещ микрофон. No, no, I will. Uh, yeah, there is work. Uh, this one works. Mr. Mitzi. This one works. There's one over there. Musical chairs this morning. Yeah. Okay. Now we know why we have a big ride. А, сега знам защо залата е кръгла, за да можем да се въртим в кръг. Е, Благодаря ви. Докладът е чудесен. Има много въпроси, по които можем да се съгласим по факти, принцип и по принцип, но има няколко по-специални въпроси. Отчитането по страни, например, Съгласни сме с подхода, но предлагаме член 42 да остане такъв какъвто е. Съгласни сме с предложението. Бихме искали а, тя да бъде включена а, в изменение. Проблем с микрофона. Съгласни сме с докладчика, че веригата на, доставчи, на доставките е много важна. По простата причина, че всички ние знаем какво се случи в Бангладеш, например. Много е важно също така да има пълна прозрачност. Съгласни сме с необходимостта от правилата и че или трябва да се спазят правилата или да се даде обяснение защо не се спазват. Всичко това е в контекста на прозрачността. Докладът поставя акцент върху агресивното данъчно планиране, да не излизаме извън рамките на строго необходимото чисто и просто, защото можем да задушим е, фирмите, които работят е, добре и реализират е, законова печалба. Нека не поставяме всички под един знаменател и нека не задушаваме предприятията. Имаме и резерви относно агресивността трябва да се зачитат интересите на всички. Що се отнася до изменение 28, докладът се стреми да даде описание на малките предприятия и се намалява броя на работещите, защото поставяме акцент върху оборота. 20 милиона и 40 милиона. Разбираме е, философията, но предпочитаме да спазваме е, принципа е, за броя на работещите. И според броя на работещите можем да квалифицираме едно предприятие като малко или средно. Освен това имаме нужда от е, ясна рамка, за да знаем дали работим в национална или международна рамка. Но рамката трябва да бъде ясно дефинирана. В основни линии това е което исках да кажа. Докладът е чудесен и можем да го подкрепим, стига разбира се, нашите изменения да бъдат взети предвид. И сега, Филип от името на Зелените. Добро утро на всички. Малко е странно, защото един либерален докладчик представи една теза, фирмите могат да изпълнят задълженията без проблеми и изведнъж Жан Пол и колегите социалисти казват да бъдем малко предпазливи. Какво става? Всеки път, когато Шарън представи доклад, аз се чувствам повече, все повече либерал. Може би съм в бурни води. Жан-Пол, както казваш, че трябва да внимаваме и да не налагаме твърде много задължения на предприятията, съгласен съм с теб. С теб и аз като теб съм работил в голямо предприятие. В големите предприятия данните съществуват, просто трябва да се публикуват. Не е нужно допълнително усилие. М- можем да разговаряме за това И имат възможност или не. Това, което казва Шаран е разумно. Всъщност, оборотът и данните от отчетите са тези, които имат значение. Бихме могли да предвидим за финансовата част на нефинансовата отчетност, можем да предвидиме тристепенен подход и да кажем МСП са освободени, големите фирми имат задължения и по средата една голяма категория, която трябва да да спази изисквания, нормите или да обясни защо не ги спазват. Това ще успокои онези, които се притесняват от тежеста върху предприятията. И може би, и ако осигурим отчетността по страни за големите предприятия, това ще бъде добра стъпка и да видим как да минем, да преминем по-нататък към по-малките, но да хванем е, едрите риби. Съгласен съм с тебе, Жан Пол, за това, че укриването на данъци е задължение на държавите и администрацията. Трябва също така да, да сме наясно и това констатирахме при директивата за капиталовите изисквания 4, че няма особено желание за хармонизация на корпоративните данъци. И това, което в парламента искаме, би могло да стимулира държавите да си свършат работа. И всъщност това е ползата от отчетността по страните, предприятията да разполагат с данните и държавите ще бъдат подложени на натиск от общественото мнение да преминат към хармонизация. Аз мисля, че ако се хармонизират корпоративни, корпоративните данъци в 28 държави членки, тежестта ще бъде не, не кой знае колко сериозна по веригата на стоиността Шара, ако не се лъжа, това е отразено в преамбюла. Дали да не предвидим специален член за задължение за предоставяне на информация за големи предприятия, що се отнася до веригата на стоиността мисля, че ние има, искаме дисциплина и ще го я осигурим по този начин. По отчетността за риска трябва да се погрижим да обхванем всички видове рискове, още повече черпейки от опита на кризата от 2008 година. Разбира се, управлението на риска не е точно наука но страните трябва да могат да оценят социалните и екологични рискове, свързани с тяхната дейност. Представете си, че част от вашата верига на доставките е в Тунис или Египет, особено в текстилната промишленост в годините преди арабската пролет. Фирмите трябва да направят оценка на риска на своите позиции, не само от географска, но от геополитическа гледна точка. Ето защо трябва да включим и тези аспекти. Мисля, че в крайна сметка това е което искам да кажа докладът ни харесва, искаме съвсем малко да го коригираме, но няма много къде да го оправяме. Oh, <laughs> Благодаря. Аш ли отсъства. Всъщност тук е. Трудно беше да го намеря. Благодаря, Шаран. Настоящото предложение общо взето отразява изискванията във Великобритания, така че в голяма степен подкрепям предложението. Приветствам онова, което се каза по отношение на контекста на предложението. И аз като Жан Пол се притеснявам относно бремето за компаниите. Не трябва да ги натлаваме твърде много. Вие сте положила усилие за да изгладите текста, приравняват изискванията за оповестяване с тези, които са в а, директивата за капиталовите изисквания 4. Аз смятам, че тук по-скоро трябва да се е, отчита оборота, отколкото броя на, на заетите. Освен това, мисля, че тук трябва да се е, отчитат е, някои специални компании, които имат специални практики в, в бордовете си. which would have no impact assessment and which could potentially cut across this. Е, искам да благодаря на докладчика. Искам да кажа, че очаквам с нетърпение работата с всички други колеги. Благодаря. Някой иска ли да каже нещо? Не виждам никой друг. Благодаря на, на всички. Ще изчакам вашите изменения и ще положа всички усилия, за да включа онези, които отговарят на общия тон на текста. Именно, че трябва да има повече прозрачност по отношение на оповестяването, за да разберем малко повече за онова, което се случва. Обществеността проявява интерес, тъй като в много държави членки има необходимост от увеличаване на данъчните приходи, Големите компании обаче успяват да прехвърлят своите печалби и не плащат дължимите данъци. И това има сериозни последици. Говорили сме по тази тема в различен контекст по отношение на данъка за финансовите транзакции. Например, мисля, че ако искаме да продължим да поправяме държавните бюджети, то трябва да гарантираме, че те получават необходимите данъчни приходи. Отчитането по държави в началото се използваше за да се насърчават развиващите се страни. Малко се шокирах, когато разбрах, че и ние трябва да имаме такъв подход, отчитане по държави, за да получим необходимите данъчни приходи. Благодаря ви. Още веднъж ще изчакам вашите изменения. Не беше лесно да се работи. Ако комисията сметне, че някъде не сме е, отчели структурата на, на предложението и сме вкарали текстове не където трябва, е, моля да ни сигнализира. Това е предложение всъщност на Генерална дирекция вътрешен пазар. Искате ли да кажете нещо, тъй като времето не ни стига? Благодаря, госпожо председател, каза представителя на комисията. Няма нужда да се изказвам и за да не ви преча, просто ще помълча. Благодаря, казва председателката. Както вече ви казах, ще използваме информация от ваша страна, за да знаем дали не сме нарушили по някакъв начин правното основание, не сме излезли извън на рамките на член 114. Крайният срок за внасянето на изменения не е твърде напред във времето, така че трябва да се работи усилено. 6 ноември е крайният срок за внасянето на изменения. До края на деня разглеждането на измененията ще бъде на 25 ноември. Ще гласуваме също на тази дата. Надяваме се, че ще имаме стабилен компромис до тогава. Относно пленарна зала още не знаем нищо, тъй като водещата комисия е комисията по правни въпроси, макар че имаме споделени правомощия в някои области. Там все още се опитваме да се договорим. Благодаря и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Аз обаче трябва да си тръгна и ще дам думата на Пабло, ако той естествено успее да намери микрофон, който работи. Okay. Good morning. Добро утро на всички. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Съобщения на председателя. Актуална информация за тристранните разговори. Първите тристранни разговори действия на Европейския съюз за подпомагане на дейности в областта на финансовата отчетност – на 15 октомври се състояха първите тристранни разговори по това досие. Разискванията се съсредоточиха върху член 4 от е, окончателния доклад, в който са изложени основните въпроси. Бе постигнат е, напредък по последователността на докладите на комисията. Вторите тристранни разговори ще се състоят на 6 ноември, що се отнася до триалозите за директивата за пазарите на финансови услуги. Те се състояха на 16 октомври. Предвидени са задължения за търгуването на дериватите и за прозрачността. Бяха обсъдени и третите страни Седмият кръг на тристранните разговори ще се състои на 6 ноември. Преминаваме към гласуването. Please. Сега ще гласуваме. Нека проверим дали работи системата. Режим на гласуване. Así. Oye, е, So everyone vote? Всички ли гласуваха? Липсват 5 гласа. Doesn't work? It's okay with there. So everyone votes, we close the vote. Всички гласуваха сега. Край на гласуването. So we start voting. Гласуваме по рамка за небанковите институции за възстановяване и излизане от кризата. Докладчик е Кейс Уинбърн. Компромисно изменение А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Yes, of course. We check amendment We open the vote. Електронна проверка по изменение 28. Моля, гласувайте. We close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. It's rejected. So, original text, those in favor? Първоначалният текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение Б.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 въздържали се, отхвърля се. 33 за, 33 е оттеглено, извинете. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за,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 41 и 42. 43 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5 и 6, Точка 5 и 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С латинско. Извинете, благодаря Жан Пол. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част е оттеглена. Изменение е. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59, сусно изменение, предложено от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за,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 електронна проверка по изменение 100. Votes adopted. Приема се. 18 гласа за, 13 против. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 110. Моля, гласувайте. Извинете, господин председател, но според списъка за гласуване трябва да гласуваме по 109 и 110 едновременно. Да. Ще гласуваме анблок по 109 и 110. This is So we are checking both, uh... Електронна проверка по 109 и 110. Край на гласуването. Приемат се. Let's vote it separately then. There is no problem. We vote. Добре, няма проблем да гласуваме и по-отделно. Първо по 109. Моля, гласувайте електронно. 109. We close the votes. Край на гласуването. Отхвърля се. 110. Моля, гласувайте. Аниц rejected. Също се отхвърля. Съжалявам за недоразумението. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се първоначален текст на точка 20 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на точка от преамбюла 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 и 5 за, против, въздържали се, приемат се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на точка 2 от преамбюла за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на точка от преамбюла 3 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на точка от преамбюла 4 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на точки от прембила 5 и 6 за, против, въздържали се, приемат се. Първоначален текст на точка от прембила А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11. За, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст. Изменение 12, извинете, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Електронна проверка по втора част на изменение 12. Край на гласуването. Приема се. Втората част се приема. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на точка от прембила Д за, против, въздържали се, приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. Точка от прембюла Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначален текст на точки от прембюла Ф и Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбила Х за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на точки от преамбила J и L за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се първоначалния текст на точка от преамбюла N за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст на точка от преамбюла О за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла О Изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме Електронна проверка по 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст с измененията. Моля, гласувайте електронно. We close the vote adopted. And... Край на гласуването приема се. Гласуваме и по законодателната резолюция. Моля, гласувайте електронно. Okay. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Next vote. Next vote. Е, Следващия доклад, който ще гласуваме, е доклада на господин Тремоса за политиката на ЕС в областта на конкуренцията. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Проверяваме първата част на изменение 13. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С огромно мнозинство, извинявайте. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Прие... Отхвърля се. Да проверим 15 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Двадесет и едно с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме 21-во изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. С огромно мнозинство. Предполагам, че само господин Ламберс възразява. 23-то изменение.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 въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 52 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54-то изменение, разделно гласуване, две части. Първа част за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 92 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 93 за, против, въздържали се. Отхвърля се. По 92 изменение трябва ли да гласуваме първоначалния текст? Извинявайте. Гласуваме първоначалния текст на изменението на параграф 11. За, против, въздържали се, приема се. Сега, изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 в две части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. 96. За, против, отхвърля се. 97. Не. Първоначален текст по параграф 12. За, против, въздържали се, приема се. 97 и 98 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 100. За, против. А, извинявайте, 99. За, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст по параграф 13. А, не, това не го гласуваме. Изменение 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Но ако искате да проверим, защото аз не съм сигурен. Изменение 100. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Извинявайте. И сега 101 за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 за, против, въздържали се, отхвърля се 109 за, против, въздържали се, приема се 110 за, против, въздържали се, приема се 111 за, против, въздържали се, приема се 112 за, против, въздържали се, приема се 113 за, против, въздържали се, приема се 114 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 117 изменение. Господин председател, аз мисля, че за проверка, че за проверка трябва да се иска само от председателя, а не от служителите. Моля служителите а, да запазят тишина. Да, разбира се, казва председателя.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 против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 154 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. Компромис О, за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се 153 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се 158 за, против, въздържали се, приема се 159 за, против, въздържали се, приема се 155 за, против, въздържали се, приема се 160 за, против, въздържали се, приема се 157, за, против, въздържали се, приема се. Компромис J, латинско за, против, въздържали се, приема се. Компромис К, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 168, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л. Да, господин Гозес.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 за против въздържали се приема се. Employment 2 за против въздържали се отхвърля се. Employment 3 за против въздържали се приема се. Employment 4 за против въздържали се отхвърля се. Employment 5 в две части. Първа част за против въздържали се приема се. Проверяваме първата част на Employment 5. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме втората част. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Поемен 6. Две части. Първа част. За. Против, въздържали се, приема се. Емплоймент 6, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Емплоймент 7, за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 8 за, против, въздържали се, приема се. Employment 9 за, против, въздържали се, приема се. Employment 10 за, против, въздържали се, приема се. Employment 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 13, за, против, въздържали се, отхвърля се. Employment 14, за, против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Employment 15, две части. Първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Employment 16 за. Против въздържали се приема се. Employment 18 за. Против въздържали се приема се. Прембил А. Второ изменение за. Против. Въз... Пак за. Против въздържали се приема се. Трето изменение за. Против въздържали се приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шест за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, Против. Въздържали се. Приема се. Точка на преамбила А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. С. На employment. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Д. За против, въздържали се, приема се. Е, за, против, въздържали се, приема се. Ф. За, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст. Амбок ли да и гласуваме? И гласуваме всичко амбок. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме в... по електронен път текста с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 1 против. Благодаря ви. Поздравления за господин Тремоз. Поздравления, господин Тремоза. И преминаваме нататък към следващото гласуване. Точката се нарича Конституционни проблеми, свързани с многостепенното, многостепенното управление в рамките на Европейския съюз. Докладчик е госпожа Силви Голар. Компромис А. За против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за. Искате проверка, господин Гозес. Разбира се, изменение 26, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20 гласа за, 11 против. Параграф Е. За, против, въздържали се, приема се. Параграф Ф. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Х. За, против, амблок, така ли? Всички компромиси от Х до Р. За, против, въздържали се, приемат се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Т. За, против, въздържали се, приема се. Компромис У. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 отпада. Гласуваме компромис В. За, против, въздържали се, приема се. Компромис дубъл В до АГ. Амблок за. Извинете. Амблок. 52 отпада. 52 отпада. Гласуваме от компромис W до компромис АГ заедно. За, против, въздържали се, приемат се. И сега електронно гласуване по целият текст с измененията към него. Край на гласуването приема се 26 гласа за, 7 против. Поздравления за госпожа Голар. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Моля ви да запазите тишина. So of... Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 7. Изменение на регламент ЕС номер 99-2013 година относно Европейската статистическа програма за периода 2013-2017 година. Аз съм докладчик тук и за мен е чест. Днес ще разгледаме проекто доклада. Аз ще защитя своя доклад на испански. Както знаете, изпълнението на европейските политики се основава на съпоставими статистически данни по отношение на економическото, социалното и екологичното състояние на Съюза и на отделните държави членки. Като тук се включва и регионалното ниво. Статистическите данни са изключително важни, за да може обществеността да знае в крайна сметка каква е ползата от Европа. Тук имаме регламент на парламента и на съвета за Европейската статистическа програма 2013-2017 година. Приемането на този нормативен акт беше през януари тази година, като целта му е да насърчи разпространението на статистически данни за този период 2013-2017 година. Проекта на регламент, както знаете, беше представен от комисията. Там се предвиждат някъде около 299 милиона евро. За тази програма няма възражения от страна на съвета. В рамките на законодателната процедура, независимо от всичко обаче, през юни в своята резолюция, посветена на многодишната финансова рамка, парламента подчерта, че многогодишните програми ще бъдат договорени след като имаме споразумение по финансовите вноски. Целта на този доклад е да се измени регламент 99-2013 относно статистическата програма за 2013 до 2017 година. Като основната промяна тук засяга финансовите вноски. Става въпрос за една 4 годишна статистическа програма и основното предложение тук е тя да бъде включена в рамките на МФР от 2014 до 2020 година, т.е. следващия финансов период. 57,3 милиона евро имаме за 2013 година, а до 2017 година европейските средства са 234 милиона и 800 хиляди евро. Няма да има промяна на разпоредбите за този период 2013-2017 година. Тук споменавам най-вече приложението, което споменава 5 годишния период. Искам да ви приканя да подкрепите това предложение без да го променяте. Искам да призова докладчиците в сянка за подкрепа. Разбрах, че съвета подкрепя този начин на действие. Искаме да сме максимално ефикасни. Много доклади изготвяме в рамките на комисията ЕКОН. Мисля, че доклада посветен на статистическата информация е изключително важен и ето защо всички тези доклади в областта на статистиката трябва да се развиват в една и съща рамка. Благодаря ви за вниманието и сега ще дам думата на докладчиците, сянка, които присъстват. Госпожа Голар. Всъщност нямам какво да добавя към това, което казахте. Въпросът едва ли е спорен. Подкрепяме вашето предложение. Благодаря, госпожо Голар. Има ли коментар от името на зелените? Няма. От името на консерваторите, господин Епинг. Да, искам да изразя пълната ни подкрепа. Благодаря. Комисията иска ли да каже нещо? Благодаря, благодаря господин председател. Приветствам вашата подкрепа. Много помагахте през последните години и се надяваме, че подкрепата ви ще продължи в рамките на новата програма. Добре, благодаря ви. Ей така. Виждаме, че има подкрепа, няма допълнителни желаящи да се изкажат. Крайен срок за внасяне на изменения 24 е октомври. Ако има изменения, ще ги обсъдим на 18 ноември 2013 година. Ще се опитаме да ги гласуваме в същия този ден и ще гласуваме и ще има обсъждане в пленарна зала през месец януари. So we move on. Налага се да преминем нататък. Точка 8. Правила за уреждане на искове за обещетение по националното право за нарушение на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Днес имаме разглеждане на измененията. Така ли? Докладчика господин Шваб отсъства, така че ще трябва да прекратим заседанието, докато господин Шваб не се появи, защото, както знаете, когато докладчика отсъства, не можем да дебатираме доклада му. Прекъсваме за малко заседанието, да се надяваме, че колегата ще дойде максимално бързо.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 Yeah, all,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 с разглеждането на проекто доклада на господин Шваб правила за уреждане на искове за обещетение по националното право за нарушение на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Господин Шваб, благодаря господин председател, скъпи Пабло. Уважаеми колеги, радвам се, че днес предстои тук в комисията за първи път да обсъдим проекто доклада за предложението на комисията по изпълнението на правото на Европейския съюз в областта на конкуренцията от частноправни субекти. Ще ви представя накратко основните елементи от доклада си. С това се надявам да допринеса за продължаването на разискванията, които вече проведох на двустранна основа с колегите Преседо, Епинг, Интвелд и колегите от Зелените. Според мен предложението на комисията като цяло е много полезно и много важно. В него комисията е отчела елементите изложени и от Европейския парламент в доклада за политиката в областта на конкуренцията за 2009 година. Какво бе предложението на парламента? Онези, които са понесли вреди, нанесени им от картели, трябва да получат съответното обезщетение за това. Това е основен принцип залегнал в правовия ред на Европейския съюз, а именно когато бъдат понесени вреди, те трябва да бъдат и обезщетени. Според мен това е и правилният подход. но положението в момента е такова, че с този проектотекст не искаме да създаваме допълнителни възможности за това в държавите членки така да се комбинират различни възможности, че да се стигне до правосъдие от типа на казиното. Нека припомням че заедно с представителя на комисията Филип Кубик в Флоренция изтъкнахме, че zulässig blieben. Und deswegen glaube ich, muss man einfach vorsichtig sein, man sollte die Gefahren, die da drohen. Не бива да се преувеличава с обещетенията за вреди. Не бива да се предоставят погрешните стимули. Какво се цели с предложението на комисията? Програмите за упрощаване или намаляване на глоби трябва да гарантират избягването на риск за участващите в тези програми. Не бива да се оповестява поверителна информация, която се предоставя от причинителя на вредата. Той предоставя тази информация доброволно и не би трябвало на политическо ниво да намаляваме стимула за него. Има опасност за намаляването на този стимул поради две решения на Европейския съюз. Според тези решения не би следвало да се изключват персе документи. И за това трябва да говорим за условията, при които един съдия може да вземе решение по иск от страна на ищеца за предоставяне на информация. Комисията предлага в член 5 да се предложи общ режим за националните органи и за съдилищата. Трябва да има общ режим за това какви решения да се вземат във връзка с оповестяването на информация, която се събира от органите за защита на конкуренцията. А по член 6 са уредени хипотезите, при които в никакъв случай не бива да се оповестява информация. Там са посочени два документа, за които е предвидена пълна правна сигурност. привилегированият статут на тези два вида документи може да доведе до положение, при което съдята да реши, че всички останали документи могат доста лесно да бъдат огласени. Един подобен упростен режим според мен не е в интерес на потребителите, не е в интерес на предприемачите, не е изгоден и от политическа гледна точка. Един подобен режим е по-скоро изгоден за комисията. Комисията може да защитава собствените си документи, но защитата няма да въжи за всички останали аз предлагам да се предвиди обща защита срещу огласяването на документи по производства за нарушение на правото в областта на конкуренцията. Не бива защитата да се ограничава само до двата вида документи по член 6. Този член следва да се прилага към всички видове искания за огласяване. Няма да се спирам подробно върху член 6 и член 7, въпреки че те са в основата на това предложение как може да се постигне едно сигурно съотношение между интересите на ищците и интересите на нарушителите. Мисля, че тук важна роля играе солидарната отговорност. Нарушителят, който е готов да предостави информация, би трябвало да се ползва с привилегирован статут по отношение на размера на наказанието, както и по отношение на огласяването на документи. Трябва да се ползва с привилегирован статут и по отношение на отговорността спрямо трети лица. Обикновено економически най-силните участници в един картел подават искане за упрощаване на глоби или намаляване на размера на глобите. Затова реших привилегированият статут по отношение на солидарната и отделната отговорност вече да не се прилага. Не съм съвсем сигурен, че това е правилното предложение. Предложението на комисията е добро до толкова, доколкото малките и средни предприятия още на ранен етап могат да внесат искане за опрощаване или намаляване на глобите. Но Предложението на комисията не е добро от друга страна, тъй като решението на службата за картелен надзор да даде привилегирован статут на един или друг нарушител, може да се окаже в ущърп на ищците. Същото въжи и за режима за прехвърлянето на надценките, както и за режима за презумпцията. Аз лично съм против този режим на презумпцията, тъй като в такъв случай тежеста на доказване се вменява на ответника по производството. Затова Внесох предложения за изменения по 12.2 и 13.2. Разговарях с организации за защита на потребителите и с представители на деловите среди. Никой а, от тях не е особено удовлетворен от предложението на комисията. Ще се върна и на въпроса, поставен от комисията в член 17, алинея 2. Тук се предвижда альтернатива на обезщетението може да се приложи механизма на альтернативно уреждане на спорове. Това е добре според мен, тъй като ищецът има възможност да получи обезщетение, но би трябвало да има сравнима процедура и на ниво комисия, тъй като една подобна процедура би била свързана с най-голяма правна сигурност и с най-низки разходи, както за истците, така и за ответниците. Това е според мен всичко по същество, което би било важно при една първа размяна на мнения. Крайният срок за внасяне на изменения е 5 ноември. Надявам се, че ще можем да гласуваме на 5 декември, но трябва да вземем предвид, че по членове 5, 17 и 18 Комисията по правни въпроси също има правомощия за вземане на решения. Да се надяваме, че там ще гласуват бързо, за да можем да продължим работа и ние. Санчес Преседо. Давам думата на докладчика Сянка, господин Санчес Преседо. Благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на господин Шваб за доклада. Искам да му благодаря и за това, че е готов да разговаря с колегите. Той проявява готовност да разговаря с нас от самото начало. Няколко коментара. Темата е важна, тъй като засяга конкуренцията, частната инициатива. Необходимо е да запазим водещата позиция на комисията ЕКОН по това досие. Целта тук не е да се намесваме и да пречим на действието на националните системи. По-скоро насърчаваме конкуренцията, правим я по-ефикасна. Нека това да се знае. Целта на комисията и на Съюза е, не е да нарушава, да навлиза в правомощията на държавите членки. Трябва ясно да кажем, че ние би следвало да имаме водеща роля, тъй като става въпрос за конкуренция и нищо повече. Конкретните въпроси, свързани с областта на конкуренцията, са различни от хоризонталните въпроси от областта на конкуренцията и ето защо това досие попада в нашия портфел. Естествено, има различни други аспекти, които се включват тук, като например предоставянето на, на информация, но има отражение върху е, заявлението за опрощаване на, на, на глоби, така че е, ние попадаме в е, в нашата сфера на действие. Когато говорим за отговорност, говорим за система от стимули с цел да се направи политиката на конкуренция по-добра и по-ефикасна. Тук не става въпрос за щети с екологичен характер, например, става въпрос за конкуренция. Отново казвам, тук имаме отговорност. Е, и потретвам, инициативата се свежда до ефикасността на конкуренцията. Така че това е първото нещо, което искам да внуша на докладчика и на председателя на комисията, тъй като вие имате отговорност тук. На второ място, необходимо е да се опитаме да постигнем споразумения между политическите групи, защото е по-лесно да се напише текст, когато сме се договорили. Вече сме подчертавали, че според нас липсва възможността за е, колективни е, синдикални е, действия, колективни искове. Сега по-конкретно. Първо, заявлението за упрощаване на глоби, програмите за упрощаване на, на глоби. Тук става въпрос за предоставяне на доказателства. Има решения на Европейския съд, които поставят под въпрос способността на програмите за упрощаване да се възползват от защитата. Ние трябва да се опитаме да направим тези програми по-ефикасни, да осигурим максимално добра защита, правна защита, но когато няма друго решение, то поне трябва да се улесни достъпа до информация. Тук имаме предвид най-вече информация, която може да придаде числена стойност на щетата. Тук не става въпрос да фабрикуваме доказателства, а просто да намерим точното равновесие. Видях в текста на докладчика, че е направен опит да се намери решение в тази връзка. Може би не трябва да включваме всички видове документи в тези програми за упрощаване на глоби. Това би било равностойно на свръх защита. Тази твърде подробна документация. По отношение на отговорността в случай на картели, тук се прави връзка с тези програми за опрощаване. Би следвало да намерим стимули за разкриване на, на картелите. Добре е да има различно отношение спрямо онези, които не са замесени в картелни е, оговорки. Може да има основание да се е, обсъди дали солидарната отговорност не е, е непропорционална в някои случаи. Тук имам предвид е, много малките фирми, които е, нямат лидерска роля, но участват активно, като не пораждат кой знае какви е, последици. Дали трябва да има такова бреме за тях? Не искаме, естествено, малките фирми да се използват е, за целите на картелно договаряне. Още нещо от моя страна, връзката между частния и, и обществения елемент тук. Би трябвало да се търси синергия като като действаме в, в синхрон с а, другите разпоредби, свързани с а, държавните органи е, и разпоредбите по отношение на санкциите. В обичайния случай има ясна връзка между санкциите и между нарушенията. Не искаме обаче да хвърляме на плещите на комисията, отговорна за частния сектор. Едва ли искаме обществени органи да се занимават с нарушения в частния сектор, които са по-скоро правни по своя характер. Така че мисля, че тук трябва да сме изключително предпазливи. Що се отнася до сроковете, в испанското законодателство имаме предвидена година, тук се говори за 5 години. Не можем да действаме така, че жертвата на един картел да се разкрива по силата на правилата за давност, би следвало да се гарантира някакъв период на давност, който да е последователен по своя характер и той трябва да е минимум 5 години. След като приключи производството и са изтекли 5 години, е, би трябвало да има минимален период от време за подаване на иск. Отново по отношение на ефикасността на политиката на, на конкуренция. Трябва да се положат усилия, за да се намалят случаите на, на дребни щети. Има правни действия, предприемани от компании в областта на коми... комуналните услуги. Там става въпрос за услуги, които са предоставени в голям мащаб, съответно щетите са големи. Трябва обаче да има възможност за, за правна защита, за да не се стига до безнаказаност. И би трябвало да има условия, които са присъщи в други области, за да не се стига до крайностите, които виждаме в САЩ понякога. Това са моите предварителни коментари. Господин Шваб има опит. До сега не сме имали разногласия и аз очаквам с нетърпение постигането на окончателното споразумение. Мисля, че много скоро ще се справим и ще успеем в рамките на този мандат. Благодаря. Андреас Шваб трябва да отиде за да гласува в комисията Имко, така че той се извинява, че трябва да си тръгне, но неговите сътрудници ще си запишат какво ще кажат колегите. Госпожа Голар сега ще се изкаже от името на Софи. Je n'ai rien à dire okay. au nom de Sophie et je n'ai rien à... Не, няма да се изказвам от името на Софи и нямам какво да кажа. Сега господин Екхаут, името на зелените, ще дам думата на... Ще, ще прехвърля председателството на господин Антолин до края на заседанието. Надявам се, че когато приключа, все още ще останал някой в залата. Най-напред жалко, че господин Шваб напусна залата, защото най-напред исках да му благодаря за доклада. Второ, ние сме доста критично настроени. Ако погледнем предложението на комисията, имаме чувството, че то трябва да се подсили в някои области. А господин Шваб всъщност не, не направи това. И в този смисъл се надявам, че можем да постигнем споразумение бързо, но не съм особено оптимистичен за бързината, с която това може да се постигне, тъй като това е изключително важно досие с оглед необходимостта от възстановяване на доверието във вътрешния пазар. В крайна сметка, фирмите, които най-много злоупотребяват, извличат огромна печалба, не печелят потребителите, а е много важно, жизнено важно е потребителите имат да имат доверие във вътрешния пазар и в конкуренцията и ако има злоупотреба да получат обещетение. Липсата на хоризонтална регламентация е проблем. Твърде често аргументите на предприятията са, ми нищо не можем да направим. Европейския съд постанови, че всяко лице трябва да има право на обещетение а, при нарушение на правилата за конкуренция. Господин Шваб обаче не е наясно, напълно наясно със значението на досието и нашите задачи той е, върви в посока защита правата на бизнеса, а всъщност ние говорим за това, че фирмите злоупотребяват и всеки отделен потребител трябва да има право на обещетение. Ето защо ние ще предложим регламента да се подсили и ние ще трябва да водим един разговор е, стара тема. Това е липсата на колективни искове. Това не се обсъжда в досието, с което нещата се затрудняват. Разбирам, че комисията би искала досието да приключи преди края на мандата Ясно е, че ако не е предвидено нищо за колективните искове в досието, ще бъде много трудно да се работи. О, искам да ви уверя, че ще продължим работа. Второ. Достъп до доказателства. Проблем за онези, които страдат от злоупотребата. И ако ако има ограничен достъп до някои документи, да, виждаме, че има логика за ограничението, но в този случай има много несправедливо разпределение на възможностите между онзи, който разполага с документите и от друга страна потребителят, който страда от злоупотребата и не може да получи документи не съм сигурен, че дали правилно е, са разпределени възможностите. Не съм сигурен, че трябва да предвидим твърде много заявления за упрощаване и намаляване размера на глобите. Освен това, трябва да има частни изпълнителни действия от страна на органите за защита на конкуренцията, за да се осигури максимална ефективност на действията в случай на злоупотреба с цел економически е, стимули за злоупотреба. Двете области трябва да бъдат независими и взаимно допълващи се. Това е важен въпрос, който искаме да подчертаем. И така, нека да обобщя. Какви ще бъдат нашите изменения? Акцент върху фактическото отражение на нарушението на конкуренцията в областта на бизнеса. Искаме да кажем, че липсата на доверие от страна на потребителите в бизнеса е въпрос, на който трябва да се обърне внимание. Асиметрията е въпрос, който трябва да се реши и имаме нужда от разговор за колективните искове. Не можем да изключим въпроса. И за това можете да очаквате изменения, които ще подсилят предложението на комисията и разчитам на задълбочен разговор с господин Шваб, но предстои да изграждаме много мостове и не съм сигурен, че разговор ще бъде лесен, но е необходим в интерес на потребителите. Председателят, благодаря много. Господин Епинг. Благодаря. Съвсем кратък ще бъда тъй като, ако не се лъжа, най-голямата политическа група отсъства от залата. Аз ще взема отношение. Групата на ЕКР напълно подкрепя предложението на комисията, що се отнася до действията във връзка с щети и смятаме, че законодателството трябва да се приеме без забавяне до края на настоящия мандат. Оценявам работата на докладчика. Той се опитва да отчете позициите на всички. Надявам се, че ще му предадат онова, което казвам. Основното ни притеснение е свързано с защитата на документи и заявления за опрощаване на глоби в хода на правните действия. Трябва да се гарантира, че частното изпълнение няма да компрометира ефикасността на програмите за опрощаване или процедурите за намиране на удовлетворително за всички страни решение. За това изменение 22 е, иска да има по е, ясно разширяване, по-ясен обхват е, на е, тези глоби за упрощаване. Изменение 29 също ни създава проблеми. Ето защо аз ще внеса свои изменения, е, противно на тези изменения 22 и 29. Очаквам с нетърпение работата с докладчика в духа на сътрудничество. Благодаря. Благодаря за това изказване, господин Епинг. Никой друг не иска да се изкаже. Значи сега ще дам думата на комисията. Има хора от комисията, които са ни удостоили с присъствието си, дали искат да се изкажат по това досие. Благодаря, господин председател. Ще започна като повторям думите на заместник-председателя на комисията, господин Алмуния. Той бе на ваше заседание непосредствено след като комисията излезе със своето предложение през месец юни. Тогава той заяви, че е уверен, че парламентът ще поеме отговорно своята роля като със законодател по това важно досие. С задоволство отбелязвам и признанието от страна на докладчика и други ваши колеги. Признавате факта, че Комисията е отчела редица резолюции, приети от парламента по това досие. Мисля, че комисията подходи много внимателно Опита се да вземе предвид вашите резолюции. Преследваме две цели. Първо, засилване на частното изпълнение в допълнение към изпълнението от страна на публични органи. Второ, съгласуване на двете процедури на частно и изпълнение на изпълнение от публичните органи, без едната по някакъв начин да ощетява другата. А що се отнася до останалите въпроси, комисията винаги ще е изцяло на разположение на членовете на Европейския парламент за разяснения, където това би било полезно и необходимо. Готови сме да участваме в процеса тук, в парламента, както и в по-нататъчното сътрудничество с съвета. Комисията и при двата процеса ще се опитва максимално да преследва целите, които споменах в началото. Благодаря на господин Шмидт. Не виждам някой друг, който би желал да вземе думата. Нека ви припомня, че крайният срок за внасене на изменения, както вече каза и господин Шваб, е 5 ноември Имайте предвид този срок. Гласуването тук в нашата комисия ще бъде на 5 декември. Това е графикът на работа по това досие. Следващата точка от дневния ред, точка 9. Спестихме малко време, но можем да продължим, тъй като докладчикът е тук. Точка 9. Европейска инвестиционна банка. Годишен доклад за 2012 година. Докладчикът господин Тис Берман от групата на социалистите и демократите е тук. И ако нямате нищо против, ще му дам думата, за да ни въведе в доклада си. You, Благодаря, господин председател. Не за първи път работя по доклад за Европейската инвестиционна банка. И това е така, защото според мен това е много важен инструмент на Европейския съюз, не само за да подсили неговата економика, но и економиката на трети страни, като част от Комисията по развитие, високо ценя този аспект от дейността на банката. Що се отнася до годишния доклад за 2012 година, разбира се, в това становище приветстваме факта, че банката е важен инструмент за преодоляване на кризата, като помага да създадат работни места, намаляване на бедността, като се подкрепя економиката на знанието и увеличаването на капитала с 10 милиарда беше стъпка в правилната посока. Но, за разлика от тези обикнове, за тези дейности, е разочаро, с разочароващи дейностите по отношение на, проект, на самите проекти. Може би Е и Б трябва да вложи повече собствени ресурси в своите дейности и да търси възможностите по по-активен начин, така че да увеличи своята кредитна дейност. Приветствам е, облигациите за пилотни проекти, които постигнаха успех. Бих искал те да се увеличат, макар че правителството на моята страна много не ги харесва. Ето, моят съсед е представител на опозиционната партия в Холандия. Но това беше вътрешна шега. Разбира се, тези дейности би трябвало да се осъществяват в съответствие с практиките за пруденциалност и свързани с борба срещу всички не, видове неприемливо поведение, като данъчни обежища и така нататък. Що се отнася до прозрачността, банката има дирекция контрол. И този отдел следи да се спазват правилата. Виждаме, свидетели сме на ограничена прозрачност в дейността на този отдел контрол. И бих е, искал е, в е, доклада за дейността да се наблегне на този аспект. Дирекция контрол на ЕИБ има ограничен достъп до всички вътрешни заседания на ЕИБ и това ме озадачава. Според мен дирекция контрол трябва да има пълен достъп до унези заседания, които са необходими за повишаване на качеството на дейността му. Призовавам съвета на ЕИБ да направи така, че дирекция контрол да получи достъп до важните заседания, ако прецени, прецени че е необходимо. Очевидно, малките и средни предприятия в Европа и извън Европа са изключително значение създаването на работни места. Те са най-големият създател на работни места и финансирането на е Б обаче, за съжаление, е неизвестно за самите МСП. Вчера се срещнах с работодатели в е, е, Холандия от сектора на МСП, но те не знаеха, че могат да работят с ЕИБ. Е, това е сериозен проблем и в това в доклада се настоява е, е и Б и банките, е, с е, които банката е свързана, да положат съвместни усилия да организират една осведомителна кампания по този начин може би ще преодолеем липсата на устойчиви и жизнеспособни проекти, за които споменах в началото. Ами това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Председателят благодаря и аз за това встъплен. Господин Епинг, не, извинявайте, казват, казаха ми, че либералите ще се изкажат в лицето на госпожа Голар. Заповядайте. Благодаря. Аз замествам господин Скилскис Килакакис, който има една кратка забележка, всъщност две. Ще го кажа на английски, тъй като документа ми е на английски призовава ЕИБ да представи документа за кредитирането си, като представи обединена, консолидирана информация за заемите. Теодорос би искал повече информация по този много конкретен аспект. Аз съм съгласна. Второ, би искал да повдигне въпроса за альтернативен план в случай, че местните банки не подкрепят проектите поради липса на пари. Как ще се реши този проблем? Възнамерявате ли да предложите нещо, тъй като очевидно въпросът е много важен за страните от Южна Европа? Бих, аз бих казала, че това е, въпросът е важен за всички държави членки. Благодаря, Силви. И сега ще чуем господин Епинг. Вие сте експерт по всички теми днес. Искам да подкрепя докладчика в повечето точки от доклада. Той призовава ЕИП да отпуска кредити с цел създаването на растеж и работни места. Ето защо аз сметам, че е много важно да се подкрепят със средства най-вече малките и средните предприятия. Що се отнася до облигациите за пилотни проекти, те трябва да бъдат преразглеждани регулярно, за да се гарантира, че ще има генериране на частен капитал в проекти с инфраструктурен или енергиен характер, например. Смятам, че ЕИБ трябва да извършва надлежни проверки във връзка с агресивното данъчно планиране и неплащането на данъци. Освен това ми се иска ЕИБ да работи за създаване на добро сътрудничество е, и е, синергия с е, местни банки, за да се споделят рисковете и разходите. И накрая, но не на последно място по значение, ЕИБ трябва да се отчита пред Европейския парламент, най-вече във връзка с своите дейности за генериране на растеж и работни места в Европейския съюз и в трети страни, както и по отношение на страните които са ни съседки или пък присъединяващите се страни. Благодаря. Сега от името на Зелените с удоволствие дам думата на господин Айк Хаут. Благодаря, господин председател, благодаря Тайс, благодаря господин Берман за становището. То е интересно, защото получавате подкрепа и от екара и от зелените, така че нещо куца тук. Или пък становището ви е съвършено. Всъщност това е датско-белгийския съюз. Това досие за ЕИБ е изключително важно и самото становище е важно и затова е жалко, че НП отсъства, за да си даде позицията. Госпожа Голар коментира без включен микрофон. Точно това щях да кажа. Когато става въпрос за дисциплина, те са тук. Когато обаче става въпрос за инвестиции, те отсъстват. Много важна тема, особено с оглед на кризата в Европейския съюз, така че те поздравявам за това, че говориш за ролята на малките и средните предприятия. Естествено, че те подкрепяме тук. Само няколко древни неща. Една от резолюциите на ЕНП говори за увеличаване на капитала. Това ще е от полза по отношение на енергийната политика. Радвам се, че говорите и приветствате забраната за проекти, основани на въглещата. Е и Б обаче би трябвало да включи и програмата за постепенно изваждане от експлоатация на такива централи по отношение на измененията в климата. Много е важно A и B да разшири експертния си опит в е, това отношение. Това ще е от полза за Европейския съюз. В тази връзка ще добавим някои текстове. Като цяло смятам, че становището ще бъде изключително убедително и приветствам работата на Тайс. В заключение трябва да кажа, че е много жалко, че не мога в изборната кампания да се изправя срещу теб. Ти ще ръководиш партията на либералите, но ще се видим така или иначе. Благодаря за това изказване. Истината е, че малко изпреварихме дневния ред. Сега искам да дам думата на господин Ланген, само че той няма да се изкаже. По-рано стигнахме до, до неговата точка, но нека да дам думата на господин Берман. Тогава той пък да вземе отношение по казаното от колегите. Благодаря, господин председател. Наистина приветствам направените бележки. Явно сме на едно и също становище по отношение на значимостта на Европейската инвестиционна банка като инструмент за антициклична намеса. Много е добре, че сме на едно мнение по този въпрос. Силви, да, трябва да има отчитане на резултатите, постигнати спрямо малките и средни предприятия. В доклада си изисквам да се изготвят показатели за изпълнението по отношение на малките и средни предприятия, както и да се направи оценка на въздействието Съгласен съм и с господин Епинг, че трябва редовно да се прави преглед на резултатите постигнати с облигациите за пилотни проекти. Съгласен съм и с бележките за надлежната проверка заявихте, че е важно Европейската инвестиционна банка да се отчита пред Европейския парламент. Напълно съм съгласен с това. Банката трябва редовно да докладва и за напредъка постигнат по предходни препоръки от страна на Европейския парламент. Благодаря на БАС за това, че съжали, че няма да се изправя срещу него по време на изборите в Холандия. Приветствам измененията за енергийната политика. В становището си трябваше да намеря възможно най-избити формулировки, но ще приветствам изменения, в които се отстоява необходимостта от по-нататъчно използване на Европейската инвестиционна банка като инструмент за преход към устойчива економика. Все още сме много далеч от устойчивата економика. Мерки за приспособяване към измененията в климата. Тези мерки също са част от този необходим преход към устойчива економика. Надявам се, че ще внесете изменения, с които да подсилим вижданията си по тази област от бъдещата дейност на Европейската инвестиционна банка. Благодаря на господин Берман за заключителните думи. Мисля, че можем да приключим разискванията по тази точка. Нека ви припомня, графика на работа по това становище. Крайният срок за внасяне на изменения е 6 ноември. Измененията ще бъдат разгледани на 25 ноември. Гласуването тук в нашата комисия ще се състои на 16 декември. Комисията по бюджетен контрол планира разисквания по това становище през януари. Очаква се то да бъде внесено в пленарната зала през февруари. Благодаря ви. Спестихме отново малко време, но доколкото виждам, господин Куташ, докладчикът по следващата точка е тук, така че ако не възразявате, можем да преминем към точка 10. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Докладчик от името на нашата комисия, господин Куташ от групата на социалистите и демократите. Имате думата. Благодаря, Антолин. За протокол искам да напомня на колегите, че комисията предлага да разшири автоматичния обмен на информация между данъчните администрации като част от засилената борба срещу укриването на данъци съответното, в сегашното предложение дивидендите и всички форми на финансови приходи ще се включат в списъка на категории, които подлежат на автоматичен обмен на информация в Европейския съюз. Мисля, че това ще положи основата за, е, за създаване на най-всеобхватната система в цял свят. Освен това, държавите членки ще обменят максимум информация помежду си е, така както а, са поели ангажимент. Ето защо в а, автоматичният обмен трябва да съответства на сегашното законодателство на личните данни. Отбелязах, че членове 16 и 25 в директивата на съвета 2011-16, имайки предвид чувствителността на въпроса, трябва да подсилим тези разпоредби. Втория въпрос, свързан с двустранните споразумения, би било полезно за Европейския съюз комисията да договори допълнителни споразумения с трети страни за автоматичен обмен не само в областта на търговията, както е сегата практика. Заедно с това обаче не смятам, че са необходими промени в съществуващи споразумения. Тази разпоредба ще влезе в сила, когато влезе в сила и сегашното споразумение. Що се отнася до ресурсите, те са много важни, за да може да се осигури ефективно изпълнение на директивата. Тоест необходимо е да се мобилизират всички човешки, финансови и други ресурси. Так, и, и целта е автоматичния обмен да започне след 2015 година на трето място с санкциите. Директивата е визира автоматичния обмен на информация между националните данъчни власти. Аз мисля, че държавите членки трябва да прилагат санкции, за да получат необходимата информация. Що се отнася до измененията, внесени от моите колеги, не мога да не се съглася с някой от тях, тъй като съвършенстват факта. Особено на Оля Шмидт, госпожа Клева, Елена Басеско, Кристиан Каринс. Не съм съгласен с някои от измененията, които заличават част от първоначалния текст на комисията за спазването основни права или пък които намаляват броя на категориите, подлежащи на автоматичен обмен на информация. В момента работя по компромиси, особено по точки от преамбила 1, 3 5. Ще се опитам да ги представя до края на седмицата. От друга страна, има много самостоятелни параграфи, които които въвеждат нови идеи. Има ограничен, при тях е ограничена възможността за компромиси и не виждам, че е необходим заседание на докладчите в сянка, но ако колегите смятат, че това е необходимо, с готовност ще организирам такава в Страсбург. Сега съм готов да изслушам всички колеги, които искат да се изкажат. Ай да не забравя, благодаря Маркос за помеща която ми оказа при подготовката на доклада. Благодаря, казва председателят. Господин Нитрен е тук. От името на ЕНП госпожа Желебеска. No, no está, Dice que no, no está aquí, entonces voy a pasar la palabra a la señora Goulart, не присъства. Госпожа Голар ще се оскаже от името на либералите. Е, аз съм човекът оркестър. Днеска съм Оле Шмидт. За съжаление той не може да присъства, но ме помоли да прочета коментарите си. Съгласен е с необходимостта от единна европейска рамка. Е, смята, че трябва да се разшири автоматичния обмен за да се съобразим с модела на закона ФАТКА в САЩ. Той смята, че трябва да спазваме интересите на отделното лице и е, личните му данни. Ето защо от името на групата на либералите и това е информацията, която исках да споделя с вас, както е записано в законодателството искаме становище и то становище от контролния орган по личните данни. Надяваме се да получим отговор максимално бързо. Разбира се, господин Шмидт е на ваше разположение и очаква компромисите. Благодаря, Силви. Господин Куташ, искате ли да кажете нещо? Благодаря на Уле за коментара. Знам, че той пое тази инициатива да се напише това писмо. Притеснявам се, че може обаче да се забави работата по досието, а в настоящия момент е изключително важно да се действа бързо. Естествено, аз ще проявя интерес към това, което се случва. Бъдете спокойна. Всички въпроси, свързани с защитата на данните, са взети предвид тук. Не забравяйте, че току-що променихме първоначалната директива, в която има много елементи свързани с защита на данните, така че ние не правим опити да променим тук разпоредбите. Не знам дали има човек от комисията тук, може би те могат да се изкажат по-компетентно в това отношение. Госпожа Голар. Сътрудника на Уле ми даде един лист с информация. Доколкото знам, той се е свързал с съответните хора и ще се срещна следващата седмица. Целта не е да се бавим. Добре, казва господин Куташ. Председателя също казва. Добре, благодаря. Няма да приключим дебата, тъй като господин Бесе е тук от името на Зелените, както и госпожа Язловяцка, която току-що влезе в залата. Ако нямате нищо против, ще дадем думата на колегите. Господин Бесе от името на Зелените. Euh, Замествам колегата Руи Тавареш, е, който моли за извинение. Аз съм неговият е, говорител и благодаря на докладчика. Нашият коментар от името на Зелените е много кратък. Смятаме, че докладът върви в правилната посока. В, по-конкретно предлага се разширяване на обхвата на данните, които са предмет на обмен и също така преговорите с трети страни да бъдат засилени. Трябва да има по-ясен и амбициозен мандат. От тази гледна точка само един коментар. Е, необходима е една предпоставка нашата институция и а, Европейския съюз да си свършат а, работата. И Австрия и Люксембург, а, които продължават да държат на банковата тайна, да доразвият своите позиции, за да има достъп до информация. Благодаря. И сега Госпожа Язловецка има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на колегата си, господин Нитрас. За съжаление, той няма възможност да присъства на днешното заседание. Ще ви изложа неговото виждане по тази директива. Мога да се изкажа от негово име, нали? Господин председател, господин докладчик, госпожи и господа, съжалявам, че днес не мога да присъствам на заседанието, но имам вече поет ангажимент да участвам в изнесено заседание на бюрото на НП. Въпреки това ще се възползвам от възможността да споделя с вас бележките си по внесените изменения. Неведнъж веднъж съм казвал още в началото на работата по тази директива, че предложението на комисията е стъпка в правилната посока. Разширяването на обхвата на обмена на информация, така че той да обхваща приходите от капитал и дивидендите, ще повиши събираемостта на данъците, ще доведе и до економии на ниво бизнес и данъчна администрация. Въпреки това, предложението трябва да бъде усъвършенствано. Радвам се, че и други колеги споделят това мое мнение. Нека ви обърна внимание на това, че не бях единственият, който изтъкна, че има някои неточности и недостатъчно ясно правно определение на някои категории на доходи от капитал, които ще бъдат обект на задължителния обмен на информация. Това бе посочено и от господин Шмидт, който заяви, че липсата на точни определения ще доведе до припокриване на тези изменения и директивата за данъчното облагане на доходите от спестявания. Член 3а, тук трябва да се предвиди клауза за тълкуване. В противен случай ще има проблем с прилагането на директивата. Съгласен съм и с други колеги, които възразиха срещу разпоредбите за достъпността на данъчната информация. Някои държави не разполагат с пълната информация за всички видове приходи от капитал, така както са определени в член 8 алинея А. Трябва да разгледаме и от правна гледна точка съответствието между някои процедури за спазване и това, което е прогласено в Конституцията. предложих на докладчика да дадем на Европейската комисия мандат за преговори с трети страни. Но доколкото знам, това не се подкрепя от всички държави членки. Иво Стрейчек в своите изменения ни дава предложение за компромис по този въпрос. Някои държави членки предложиха да се отложи датата на влизане в сила. Предвидено е директивата да влезе в сила до декември 2014 година. Аз самият имах някои съмнения във връзка с този срок, затова мисля, че трябва да обсъдим въпроса на срещата на докладчиците в Сянка. Така ще избегнем и прибързаност в работата си. Внесените изменения според мен не се разминават чак толкова. Повечето от нас преследват съпоставими цели и мисля, че ще можем да постигнем компромис с докладчиците в сянка. Because, uh, because... В началото казах, че според мен не е необходимо заседание на докладчиците в сянка, но сега виждам, че е добре следващата седмица да се видим, е, за да огледаме измененията и да видим кои от тях можем да приемем. Съгласен съм с казаното е, и да видим, нека да видим какви компромиси можем да постигнем, за да са доволни всички, доколкото това е възможно. Председателят. Благодаря. Стигаме до края на дебата. Заседанието в комисията ще бъде на 4 ноември. Стигнахме до края на днешната работа. Да, господин Ланген, заповядайте. Процедурна бележка. Предвидени са заседания на нашата комисия за понеделник и четвъртък. И това е правилно, според мен. Но ако ще заседаваме по този режим, то не би следвало да заседаваме в понеделник вечерта в Страсбург до следващата седмица, 10.30 вечерта в понеделник, ще се проведат 8 гласувания в комисиите ЕКОН и ИТРЕ в Страсбург, а през седмицата тук залите са празни. Не се заседава изобщо. И им, има проява на особено голяма недисциплинираност, дори от страна на колегите, които кандидатстват за работа по доклади. Неприемливо е според мен да гласуваме по важни доклади в понеделник вечерта в Страсбург, при положение, че тук разполагаме с повече от достатъчно време, но просто никой не работи. Или трябва да преустановим практиката да гласуваме в понеделник вечерта в Страсбург или да се откажем от тези заседания тук. Благодаря на господин Ланген. Ще предам думите ви на председателя. Член съм на тази комисия вече от 19 години и немалко опити сме правили да предвидим по-стриктен график за работата си но не мисля, че е правилно да гласуваме по важни досиета в понеделник вечерта в Страсбург, когато някои колеги все още не са пристигнали там. Благодаря ви за това важно изказване. Ще го предам на председателя на комисията. Ще гласуваме на 4 ноември. Става дума за гласуването по доклада на господин Куташ. Следващото ни заседание е на 21 октомври, следващия понеделник в Страсбург. Надявам се да ви видя всички там. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Закривам заседанието.